Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Колеги, нека започнем работа. Разполагате с проекта на дневен ред. Мога ли да счета, че е прият? Да. Преминаваме към одобряването на протокола от миналото заседание. Можем ли да го одобрим? Да, благодаря ви. Следващата точка и по-точно следващите две точки са по мои доклади. Точка 2. Изменение на директивата на парламента и съвета относно минималното ниво на обучение на моряците. Нека изтъкна още веднъж, че предложението за директива цели въвеждането в европейското законодателство на най-новите изменения в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Тези изменения са приети на конференцията на Международната морска организация в Манила през 2011 година. Ето защо няма много голяма възможност за изменения в предложението на комисията, с изключение на онези части, които визират процедури на ниво Европейски съюз. Конвенцията предвижда по-строги изисквания за оценяването и обучението, целящи предотвратяване на измамите и въвеждане на стандарти във връзка с годността за служба и физическата годност. Постигането на бързо споразумение с председателството ще даде възможност за привеждане на европейското законодателство в съответствие с измененията в конвенцията, които влязоха в сила през януари 2012 година. През юни предстои да се състои триалог. Призовавам колегите още веднъж да се вслушат в това, което казвам, а именно, че става дума за въвеждане на разпоредби в европейското законодателство, както и че държавите членки на Европейския съюз са страни, договарящи държави в Международната морска организация и вече са се подписали под тези изменения. Споразумението, постигнато на, в Международната морска организация, е да не се отстъпва от вече приятите разпоредби и тяхното по-добро привеждане в съответствие с европейското законодателство. Закъсняваме с приемането на измененията от Манила, които, както казах, влязоха в сила на 1 януари тази година. Не мисля, че има каквато и да било нужда да забавяме въвеждането в европейското законодателство на конвенцията. За това ще се стремя, ако е възможно, към постигане на споразумение с датското председателство на първо четене. Няколко думи за измененията. Бяха внесени 96 изменения по предложението на комисията. След проведените разисквания, няколко от тях бяха оттеглени, 20 няма да бъдат гласувани, тъй като става дума единствено за езикови изменения, технически напасвания или пък измененията са идентични с други. 29 изменения са внесени от Комисията по заетост, от която е изискано становище. Аз самият внесох 14 изменения. Някои от тях целят усъвършенстване на формулировките с цел актуализиране и изясняване на текста. Доста изменения са внесени във връзка с предаването на статистически данни от държавите членки. Този процес трябва да е в съзвучие с изискванията за защита на данните в Европейския съюз. Комисията по заетост също внесе много изменения, визиращи същия въпрос, които аз подкрепям. Благодарен съм на госпожа Власто, която отегли 47, 49, 58 и 62 изменение. Това са нейни изменения, които биха довели до проблеми в разговорите с съвета. Така или иначе, те са покрити например от изменението на господин Комуцакос номер 38, което аз подкрепям. Покрити са и от други изменения, които визират Морската конвенция от 2006 година. Тя се опоменава и в моето изменение 45. Госпожа Властос предложи устно изменение по изменение 5 тя предлага да се заличи препратката към английския език, което според мен е добре. Не мога да подкрепя голяма част от измененията на господин Тусас, тъй като те надхвърлят правомощията във връзка с въвеждането в нашето законодателство на конвенцията трябва да поставя минус срещу доста от тези изменения, които надхвърлят приложното поле както на конвенцията, така и на законодателството на Европейския съюз за времето за почивка. Подкрепям изменения по две от точките от преамбюла. Нека си припомним, че става дума за законодателен текст, не за доклад по собствена инициатива. Не мога да подкрепя много от измененията по точките от преамбюла на колегата. Например, той предлага приложното поле на конвенцията да обхваща всички членове на екипажа. Аз визирам конвенцията от 2006 година, която включва в приложеното си поле всички членове на екипажа и тя ще влезе в сила след като бъде ратифицирана от държавите членки. Призовавам докладчиците в сянка да подкрепят компромисна формулировка, която постигнах с комисията по заетост. Става дума за изключения по изискването за минимален брой часове на почивка постигнах компромисно изменение с комисията по заетост, с което надявам се ще разполагате преди гласуването утре. В това изменение се съдържа по-точна формулировка, така че да има точна препратка към колективните трудови договори и към изключенията по изискванията за минимален брой часове на почивка така както са предвидени в измененията от Манила. Целта на целият този процес е, повтарям още веднъж, привеждането в съответствие на европейското законодателство с конвенцията от Манила. По никакъв начин няма да се отклоняваме от действащото европейско законодателство. По тези изменения, по които смятам, че става дума за подобно положение, съм поставил минус на списъка на загласуване. Сега с удоволствие ще дам думата на господин Кухан от името на господин Комуцакис. Преди да му дам думата, нека кажа, че докладчиците Сянка извършиха много полезна работа, за която им благодаря. Господин Кун. Э, э, э, благодаря, господин председател. Благодаря ви за доклада, по който извършихте основната работа. От името на колегата Комоцакис Мога само да ви кажа, че напълно сме съгласни с вас по много въпроси, най-вече във връзка с това, че Европейският съюз трябва да остане на висотата на стандартите, договорени от Международната морска организация в Манила. Не бива да изоставаме по тези стандарти, най-вече във връзка с техническото обучение, с морските и техническите патенти, по които има еднакви изисквания във всички държави членки. трябва да има едни и същи изисквания и за издаването на свидетелства за годност за служба, както подчерта и Брайан. Всички аспекти, които допринасят за сигурността и безопасността на морския транспорт, най-вече на борда на пътнически кораби и фериботи, трябва да получат нашата подкрепа. Обявяваме се за всички изменения, в които се предлага да не отстъпваме от нормите предвидени в доклада от Манила. Онези предложения, които надхвърлят тези норми, ни поставят в сложно положение. В Международната морска организация членуват държавите членки на Съюза, но не и Европейският съюз което означава, че трябва да обединим изискванията на отделните държави. А що се отнася до въпроса с пиратите, се визира африканският нос и Und äh, dafür muss auch eine entsprechende Ausbildung mit in Angriff genommen. И онова, което извършват пиратите там. Да. Не става дума за политическо изказване, а за това, че трябва да се предприемат мерки за справяне с този проблем. Това бе всичко от моя страна. Надявам се, че заедно ще постигнем добро решение с комисията и съвета. Благодаря и на докладчика. Господин Телър от Зелените трябва да излезе, не го виждам. Госпожа Билбао, вие от името на господин Уджас говорите. Добре, вие сега имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашата презентация. Моя колега, е, който отсъства по е, и помоли да представя неговата гледна точка по тази инициатива. Най-напред благодаря за точността с, на вашите думи по предложението на комисията относно обучението на моряците, морските хора. Необходимо е тези хора да завършат своето обучение, за да бъдат на нивото на отговорността и функциите, които трябва да поемат. И тъй като това е една преработка на предишната директива, която определя всъщност подготовката и свидетелство на домоляците. И тъй като предложението на комисията е наистинско адаптиране на европейското законодателство с съобразно модификациите, които бяха въведени от Международната морска организация, е очевидно, че няма много-много промени, както както казахме, ние приветстваме тези промени, които бяха введени в текста. Това, че се уточнява законодателство в тази област. И ми се струва, че най-добре, че е добре да засилим събирането на данни, личните данни на моряците и по-специално, що се отнася спазването на държавите членки, да запазят анонимността на тези данни. Трябва да направим така, че данните да бъдат достъпни, за общественото мнение, за да засилим прозрачността и яснотата. Така че ми се струва, че в това отношение трябва да има събиране на данни на европейско равнище, за да може да знаем какво е точно положението с заедостта в тази област. Друг положителен елемент – създаването на едно изключение за периодите на почивка. Не само при е, спешни ситуации, но когато се, при условия на извънредни обстоятелства, за да може да се справим с такива опасни ситуации, е става все по-очевидно предвид а, е, трагичните събития, които се случиха на Коста Конкордия и Коста Алегра, сега е задължително за всички членове на екипажа. Ето защо е важно да се въведе един извънреден режим за дерогации от периодите на почивка и е съвсем очевидно, че тези изключения трябва да спазват разпоредбите по отношение на минималния период на почивка, които са записани в Директива 63 от 1999 година за да се избегнат някои несъответствия спрямо законодателството и да се хармонизира това законодателство. И така, променения текст се считаме за повече от задоволителен и благодаря на докладчика за чудесна свършена работа. Благодаря. благодаря, господин Тейлор. Дойде и вашият момент, който и ние чакахме. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за извършената ви работа от вас на този документ. Както ви обяснихте, става дума за транспониране в европейското законодателство на конвенцията от Манила. И ние трябва да спазваме съответните препоръки. Ние отбелязваме измененията и бележките на председателя за проблемите при провеждане на сериозни съществени промени. Независимо от това, някои от измененията са добри и ние подкрепяме тези, които са подкрепени от вас, господин председател, особено за засилването на мерките по защита на данните. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Сега господин Вандален има думата. Е, Комплимента за uw In dit huis, voorzitter, is nogal... Благодаря, господин председател, за добре извършената работа. Вие знаете, че нашия парламент беше сравнително критичен в миналото спрямо Международната морска организация. Тази организация, като че ли беше много бавна, ходеше с капаци, но в последно време е, ОММ, ММО прави всичко възможно да се справи с новите стандарти, които са, са наложени. Минималните стандарти по отношение на подготовката на, на морските хора. Така че ми се струва, че трябва да заглуши малко нашата критика по отношение на Международната организация. Ние подкрепяме подхода на тази организация, по-специално, що се отнася до до обучението за борба срещу пиратството. Знаете, че сме много активни в тази област. Организирахме едно изслушване с нашия колега Комуцатокус по, тази повод, е, по този повод и след, следния, следващата сряда ще приемем една резолюция в това отношение. Морските хора трябва да знаят какви са рисковете, които представлява пиратството. Трябва да бъдат обучени за да се борят с това явление и това е една тема, която е абсолютно много важна. Благодаря. Сега господин Каламитос от комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за техния огромен принос към правилното формулиране на този текст. Само няколко неща ще кажа. Както вие казахте, трябва максимално бързо да приемем на този текст, тъй като конвенцията от Манила вече е влязла в сила, за това трябва да действаме много бързо. Със сигурност можем да възприемем повечето от предложенията ви за формулировките и също така, що се отнася до обучение, свързано с безопасността на пътническия морски транспорт. Обаче смятам, че както и вие казахте, трябва да спазваме и духа и буквата на конвенция и да бъдем отговорни. Много от измененията особено на един конкретен депутат, излизат много извън обхвата на конвенцията и ние не бихме могли по тази причина да ги приемем. Мисля си, че не трябва да създаваме объркваме и независимо от добрите пожелания и намерения, трябва да мислим за самия процес. Сега по някои от измененията. 23, 24, 25 са вашите изменения, които са насочени към изчистване на съдържанието. Мисля, че трябва да сме внимателни и трябва максимално да се придържаме към формировките в конвенцията, т.е. трябва да помислим дали има възможност, дали може да бъдат изчистени тези текстове, така че да са по-близо до конвенцията. От друга страна има редица изменения, не само като 54 до 56 и 46 и 47, както и някои други, които противоречат на същината на директивата за работно време и за това не са приемливи. Мисля си, че господин Куцас е авторът на повечето от тези изменения, но може би има и други автори. Просто бих искал да помоля секретарията да уточни тези неща. Ние сме много доволни от останалите предложени изменения, е, най-вече, що се отнася до защитата на данните, иновацията и статистиката и също така за проверките на борда на корабите. Смятам, че наистина се предлагат много разумни неща и ние сме съгласни с тях и смятаме, че те подобряват предложени от комисията текст. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Канамицус. Като цяло ще гласуваме утре и мисля, че в пленарна зала през септември. Надявам се, ще успеем да гласуваме, но на докладчиците в сянка и техните представители искам да кажа, че ще е целя триалога да се проведе през юни, когато ще има заседание на Комисията по транспорта. Моля за извинение, това ще бъде по време на да почивка. Моля да ме извините за това, но с датското председателство работи много усърдно, за това моля бъдете готови към заседанието на триалога тогава. Благодаря на всички. Казах, да, на датското председателство, че те ще платят за обеда. Следващата точка това са 20-те проблема на европейските граждани и дружества, които те виждат във връзка с функционирането на единия пазар. Тук водещата комисия е комисията по вътрешния пазар. Вие си спомняте за тези 20 проблема, така както ги виждат европейските граждани и разглеждането на измененията е това, с което сега ще се вземем. Комисията по вътрешен пазар ни изпрати онези аспекти, които са свързани пряко с транспорта. Има 22 изменения, които бяха внесени. Нито едно от тях не е спорно и не създават проблеми. И те всички са, са свързани с два основни проблема регистрация на колите и правата на пътниците. И като цяло те вървят същата насока, в която основния доклад. Улесняването на трансграничното регистриране на коли съществува проблем, защото гражданите се сблъскват с много тромава и иска поструваща процедура на регистрация на моторно превозни средства, когато те се заселват в друга държава и Вторият аспект е по-доброто прилагане и зачитане правата на пътниците и законодателството трябва да върви в крак с промяната в търговските практики, например платежоспособността на авиолиниите и също така запазване, по-скоро защита на правата на пътниците при мултимодалния транспорт по конкретните изменения. Сега, за измененията, свързани с регистрация на МПС в други държави членки, приветствам у нези изменения, които предлагат намаляване на административното бреме върху гражданите и намаляването на разходите, и така че държавите членки да възприемат общ подход. Това са измененията от 2 до 12. Подкрепяме измененията, които подчертават значението за решаването на проблема с откраднатите моторно превозни средства. Това са 4-5. Не одобрям толкова измененията, които призовават да има единен документа за регистрация или които призовават към хармонизиране на процедурите за регистриране. Това е изменение 7 госпожа Тика. Не смятам, че това са най-добрите начини за решаване на проблемите, с които се сблъскват гражданите, когато искат да регистрират моторно превозно средство в друга държава членка. Ако разгледаме предложението на комисията, виждаме, че наскоро бяха предложени промени с цел да се намали тежеста върху гражданите чрез намаляване на броя документи, необходими за гражданите и свързани с улесняването на обмен на данни между националните регулаторни органи. Но бих искал да чуя какво смятате вие, колеги, по този въпрос. По измененията, свързани с директивата за пригодността на използване на автомобилния транспорт, подкрепям измененията, които Призовава за по-голямо хармонизиране на стандартите за проверки на безопасността на моторно-превозните средства. 13 е, и 14 изменения. Но също така бих искал да чуя от комисията дали комисията има някакви ясно изразени позиции по този въпрос. И за 9 също се отнася до директивата за пригодността на МПС за използване. Но искам също така да попитам вносителя какво означава вноси... въвеждане на единен и еднообразен за всички държави членки тест или по-скоро проверка на пригодността на МПС за използване по пътищата. Може би проблемът е с писмения превод. А що се отнася до другите изменения, те са онези, които са свързани с защитата на правата на пътниците. И изменение 3 на господин Рама за по-добра оперативна съвместимост. И така че по тези аспекти, колеги, искам да повторя, че искам да чуя вашите възгледи за тази процедура за регистриране или дори пререгистрация и обмена на данни между националните регулаторни органи. И също така искам да чуя мнението на комисията за хармонизирането на проверките за пригодността на МПС и също така за регистрацията на МПС в други държави членки. И така давам думата на колегата. Бак. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich entschuldige meine... Благодаря, господин председател. Извинете ме за малкото закъснение. Позволете ми първо да ви поздравя с изготвения доклад. Благодаря ви за усилената ви работа. Двата въпроса, които споменахте, а именно регистрирането на МПС и правата на пътниците. По втория, правата на пътниците, мисля, че ще имаме още доста възможности да го обсъждаме. Подготвя се доклад по собствена инициатива по тази тема. Мисля, че към момента не се гарантира прилагането и изпълнението на правата на пътниците. За да се подобри този процес, трябва да им се предоставя по-добра информация, трябва да се опростят процедурите, като обаче се стремим не към хармонизация, а към по-ефективно реализиране на основните права. За целта трябва да се създаде общ набор от основни права, като се вземат предвид и специфичните характеристики на различните превозни средства. Важен е един конкретен въпрос, свързан с несъстоятелността. Парламентът вече прие резолюция по тази тема през 2009 година. Въпреки това обаче не се предоставя достатъчна закрила на пътниците. Това показва опитът от изминалите няколко месеца. Що се отнася до регистрацията на МПС, в началото на април комисията направи известен компромис – комисар Таяни вече излезе с предложение за премахване на ненужните административни ограничения при процеса на регистриране на МПС. Мисля, че сме направили правилното предложение по този въпрос. То е насочено към намаляване на административната тежест и на разходите. Господин председател, говорихте за техническия контрол. Този въпрос трябва да бъде обсъден на ниво Европейски съюз. Имам и следния въпрос към комисията. Процедурата по взаимно признаване според мен би била осъществима и желателна стъпка в тази област. Резултатите от доклада на комисията сочат, че много регистрационни органи в държавите членки имат проблеми, когато трябва да се свържат с регистрационни органи в други държави членки на Съюза. Във връзка с това, мисля, че е добре да се създаде обща база данни, както и да се подобри процеса на обмен на данни. Конкретно по измененията Имам въпрос към колегата Савиза по изменение 5 и по изменение 9. Мисля, че колегата би могла още веднъж при разискванията да ни обясни какво е имала предвид с тези две изменения. Иначе ЕНП като цяло е удовлетворена от доклада. Благодаря. Благодаря ви, господин Цейла. Um, uh, yes. thanks, господин Тейлър, извинете. Благодаря, господин председател. Колегата Кремер не е тук, но аз съм сигурна, че той щеше да подкрепи изменение 11 за оперативната съвместимост. Ако разгледаме важните неща за нашата група, те основно ще се свеждат до защитата на пътниците. Затова изменения 3.16 са особено силно подкрепени от нас, тъй като те целят защитата на правата на пътниците. Ние знаем за авиолинии, които наскоро фалираха и също така ние смятаме, че трябва да бъдат защитени пътниците, които ползват чартерни полети. И е, за това изменения в регламента 261 са важни. Е, също така, че не трябва да има никаква дискриминация в зависимост от вида транспорт. Това приветстваме, да няма такава дискриминация. Също така приветстваме изменението, което е насочено срещу всяка дискриминация срещу хората с увреждания или ограничена мобилност. Благодаря сега госпожа Фостер. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че това е малък, но сложен доклад, защото той разглежда два абсолютно различни аспекта и цяло съм съгласна с повечето отказаното от вас. Вие много добре описахте ситуацията. Сега по аспекта права на пътниците. За мен е логично и ние имаме разумни правила, които изработвахме в продължение на години за всички видове транспорт. И тогава какво искаме да подобрим в тази комисия? Искаме пътниците да могат да се ползват от различни видове транспорт последователно и да имат единен билет, когато променят един вид транспорт и се качват на други транспорт, например. Мисля, че това, което трябва да продължаваме да изтъкваме, че националните компетентни органи, които извършват надзор върху транспортните дружества, че те трябва сериозно да се отнасят към своята роля, защото по този начин може да се избегне нарушаването на правата на пътниците. Така че смятам, че ние наистина поставяме проблема за правата на пътниците и също така подкрепяме идеята за улесняване на пререгистрацията. Абсолютно съм съгласна с вас и по този въпрос. Особено и за измененията, които искат да има единна пререгистрация, един формуляр във всички държави, смятам, че трябва да се отхвърлят подобни предложения. Ние не мислим за МПС, ние трябва да помислим, че в момента наистина много коли се регистрират други държави членки и трябва да можем да се справим с това. И много хора, които работят в други държави членки и хората трябва да плащат огромни пари. В някои страни това е просто платнашки грабеж, сумите, които трябва да плащат гражданите. Докато хората могат да живеят в тази държава членка само за една-две години. Така че наистина е важно как ще подходим към тези проблеми, така че ние подкрепяме това, което ви казахте и като цяло ние ще подкрепяме това, за което говорихте вие. Благодаря ви, председателя, благодаря ви аз. Сега господин Голенц, иска ли някой още да се изкаже преди да дам думата на комисията? Госпожа Санелова и след това комисията. Я бих в подсъте хотела еднак подяковат за справо, а еднак... Благодаря. Господин председател, бих искала да ви благодаря за този доклад и много се радвам, че постигаме съгласие за изменение номер 3 което говори за защитата на правата на пътниците в случай на неплатежоспособност на превозвача. От 2000-та година ние призоваваме към това в нашата комисия и искахме да подобрим ситуацията. За това бих искал да благодаря на всички колеги за тяхната подкрепа. Благодаря ви, председателят. Благодаря, господин Галицки. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Комисията по транспорт и туризъм, бих искал много да ви благодаря за вашата работа и за вашите предложения към доклада на госпожа Бастус. Ние представихме нашето становище в Комисията по вътрешен пазар. За нас това е важна инициатива и разбира се, те първо предстои да се извърши много работа. След 20-та годишна единия пазар ние трябва да отговаряме на това, което представлява загрижено за нашите граждани и дружества. Председателят говореше за много от тези проблеми. Искам да ви уверя, че комисията вече е предприела много действия или планира да предприема конкретни действия. И ние работим много сърно, за да решим останалите проблеми. Бих искал да подчертая, че за да се създаде този доклад, беше необходимо да бъдат обединени усилията на 13 генерални дирекции в комисията – също време се опасявам, че не успяхме да подготвим отговори на всички внесени изменения и да координираме нашите отговори с кредитски генерални дирекции, такива като дирекцията за данъчно блага на комисията, генерална дирекция транспорт и други. Така че ние ще отговорим в писмена форма на онези изменения, за които вие говорите. Благодаря ви за Изменени, защото наистина ние се радваме да ги чуем, тъй като те ни водят всички в правилна посока. Благодаря, господин Галински. И мисля, че ако вие ще ни предоставите писмен форма вашите отговори, това няма да ни бъде особено полезно, тъй като гласуваме утре. Така че просто ще трябва да ми имате доверие на това, което, и на това, което аз предлагам. Трябва да имате доверие. И така, що се отнася до измененията 1 и 3, за които стана дума? Това са изменят на госпожа Сависъс и това, което каза госпожа Фостер. Има сериозен проблем с трансгранични престъпления, свързани с това, че една кола е открадната в една държава членка и след това е продадена и пререгистрирана в друга. Тези изменения извеждат на преден план този проблем. Става дума за изменение 1 и 3. И те задължават държавите членки, те не задължават извините държавите членки да правят нещо, но напомнят на държавите членки, че е необходимо да се гарантира това, че пререгистрацията на откраднати МПС с фалсифицирани документи за регистрация трябва да се избягва. Да, аз напълно осъзнавам, че това е нещо, което е ясно, но аз мятам, че трябва да се направи такова изявление поради мащаба на проблема. Изменение 3. Мисля. Не, извинете. Изменение 5. То също споделя подобна концепция призовава комисията да увеличи сигурността на хармонизирания сертификат или удостоверение за регистрация, за да се избегне регистрирането на откраднати МПС с фалшифицирани документи. И мисля, че наистина можем да подкрепим тези изменения. Лично аз ги подкрепям. Както вие знаете, утре ще гласуваме и мисля, че гласуването във водещата комисия е насрочено за юни. Благодаря на всички докладчиците в Сянка за тяхната помощ и за извършена от тях работа, за техния принос. И ще изпратим нашето становище в Комисията по вътрешен пазар и те ще съберат всичко, което се направи в другите комисии, ще включат това в техния доклад, така че благодаря ви speedily got through the first two. И така, много бързо се справихме с първите две точки от дневния ред. И сега вече малко сме в тежка ситуация, защото следващата точка е насрочена за след един час. Бих искал да предложа кафе пауза и да се върнем отново в тази зала в 4.30. Тогава ще можем ли да започнем отново работа, да продължим работа? Комисията. Може ли да дойде вашия човек в 4 половина? Добре, кафе и господин Комацакис. 4 Well, I tell you what, let's say 4.15 and hope that... Добре, нека да бъде 4.15 и да се надявам, че докладчите в сянка да са тук. И така обявявам почивка до 4.15. Благодаря ви.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 Okay, colleagues. Уважаеми колеги, започваме работа или по-скоро продължаваме. Сега ще се занимаваме с регистриращото оборудване в автомобилния транспорт. Госпожа Тикал е докладчик. Ще разгледаме измененията. И повярвайте ми, има доста изменения. Заповядайте, имате думата. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi... Благодаря, господин председател. Искам да започна с това, да благодаря всичките колеги, които предложиха промени, изменения. Също благодаря и на екипа на комисията, служителите, съветниците и другите за оказаната помощ. Искам също и да благодаря на Европейската комисия за чудесното сътрудничество, което успяхме да проведем с нея. Имаме около 340 изменения. И мисля, че по-голямата част от тези изменения подобрява текста. Затова ще трябва да ги разгледаме много внимателно. По-голямата част от измененията, както казах, са много полезни. Аз ще представя няколко. Някои от тях е, касаят целта на този доклад, като с използването на скоростомера, но има някои ня, някъде, където нашите колеги се объркаха малко с приложното поле на този доклад. Така че по-добре трябва да бъдат пресяти тези изменения. Има промени, които изискват скоростомера да се прилага за всичките автомобили. А също господин Крош, например, иска всичките автомобили, които осигуряват международен превоз, да бъдат съоръжени с новото поколение цифрови скоростомери. Господин Паксас внесе изменение, с което желае да се премахне възможността, с която разполагат държавите членки да въвеждат а, скоростомери в националния транспорт. Има други изменения, които пък е, изискват нови а, е, изключения, които да се прилагат а, е, които са включени в транспортни превози до 150 км от е, седалището на предприятието. И до толкова, доколкото дейността, основната дейност на водача, не е на, на водач всъщност. Е, става дума за е, професии, които са свързани с превоза от едно място до друго. Това са приложения, които, изменения, които бяха предложени и ще трябва да се извърши двоен анализ. Първо да се види каква е, какво е приложеното поле на този доклад и след това да се види какви са изключенията. Що се отнава до отнася до новите тъфи, тахиографии, цифрови тахиографии, интелигентни тахиографии, много колеги с техните изменения искат съвкупността от протоколите, използвани за предаването на данните, са от тези цифрови тахиографи да бъдат доведени до знанието на обществеността. Има редица и редица и предложения, които касаят регистрирането на мястото на колата и тук е, предлагаме един компромис е, за регистрирането на мястото е, да бъде всъщност извършвано в началото и на края на курса, който се извършва, а не на периода, целият период, който се извършва. Има също и доста изменения, които изискват връзката, която е свържена с системата GNS да се използва само в случая на безплатните услуги, за да не задължаваме предприятията да извършват допълнителни разходи. Някои колеги предложиха също оборудването за дистанционна комуникация да, да бъде валидно за 36 и 46 месеца. Имахме, състоя се едно съвещание с докладчите в Сянка, което съвещание беше много полезно и си дадохме сметка, че трябва да има компромис, който да позволи на комисията да разполага с две години, за да обнародва техническите предписания и когато тези технически предписания са на разположение, промишлените предприятия ще разполагат с две години, за да е, създадат тези, е, това техническо оборудване. С други думи, ще имаме нужда от 4 години от момента на приемане на регламента, но е, пускането на пазара на тази техника ще бъде в рамките на 2 години от момента на приемането на техническите предписания. Искам да отбележа нещо друго, което ми се струва много важно. Много изменения касаят периодите на време, които се записват от тези цифрови тахиографи. По-специално в главата с дефинициите има няколко изменения, които касаят е, дневния период на работа. И там Ще се опитам, господин председател, да предам на всичките колеги една брешка, която касае решението на Европейския съд. Става дума за тълкуването от страна на този Европейски съд на продължителността на шофиране за един ден. И така, надяваме се, ще може да премахнем всякакви, всякакви проблеми и трябва да следваме тълкуването, което беше дадено от Европейския съд на ежедневния ежедневната продължителност на кормуване. Освен това е много важно да може да използваме и външни механизми, външни средства и протоколите, използвани от археографите, да бъдат доведени до общественото знание, за да може все пак да, се, да не се пречи на конкуренцията и да се избегне всякакъв монопол от страна на производителите на тахиографи. Един а, много важен въпрос който, за парламента. е този за задължението на контролните власти да се обзаведат с контролни уреди, които да са в състояние да четат новите тагиографии от разстояние, разбира се, и на второ място едно задължение за държавите членки да е, подготвят и сертифицират контролните е, органи, агентите на контролните органи, които са натоварени с е, контрола на пътния транспорт от е, гледна точка на спазването на социалното законодателство. В текста на комисията това задължение е, всъщност не е задължение, това е факултативно, т.е. държавите членки могат да се оборудват с е, това ново поколение техника, но не може да задължим частните предприятия да се съоръжат с тези тахиографи от ново поколение, ако контролните властове, а, власти, <laughs> прощарите не са те самите оборудвани с новата техника. Ние дискутирахме с представители на асоциациите, на държавите членки, асоциации на превозвачите и доколкото разбрахме, е, проверките на пътния транспорт е, са различни в различните държави членки. Много проверки се извършват, е, но не са адаптирани към модерната техника, с която, която съществува днес, така че е необходимо да бъдат подготвени и сертифицирани контролните агентите по проверки, служителите, за да могат те да извършват пълноценно и с пълна отговорност своята дейност. Друго, що се отнася до стажовете, до семинарите, знаем, че в, ситуацията в Европейския съюз в различните държави членки е различно. В някои държави членки може вертикално да се интегрират транспортните предприятия и сервизни служби, други, да кажем, други държави членки са наложи тотално разделяне между сервизите и предприятията. Мисля, че трябва да подкрепим също и промените, които въвеждат по-стрикни критерии за сервизите. А що се отнася за разделянето, трябва да се види с докладчиците в сянка какво, какво, какъв ще бъде компромисния вариант, за който да бъде прият от всички. Що се отнася до въвеждането на картата, на водача в, към шофьорската книжка, свидетелството за правоуправление. За съжаление, е, проучването на въздействието, извършено от комисията, не съдържа включването на компютърна система, компютърните системи, които в момента се използват от различни институции. Например, за Светото за правоуправление, обикновено Министерство на вътрешните работи, а иначе за е, транспортната карта, пък отговаря министър на транспорта. Знае, че има някои затруднения в, на равнище съвет е, по отношение на тази интеграция. Знае, че няма да бъде никак лесно да убедим две институции да работят заедно, но от чисто техническа гледна точка това е възможно. Ето защо не трябва да отхвърляме напълно тази идея за интегриране. Но е, поискайте от комисията да направи след това една, едно ново предложение, след като се извърши ново проучване на въздействието във връзка с всички етапи и всички разходи, които би до които би довела тази интеграция и накрая ще стигнем до едно компромисно изменение, което да съдържа минималните изисквания, които трябва да бъдат включени в това а, проучване на въздействието. Има и други изменения, които касаят времето, което не се записва, как трябва да се класира този период, време на почивка, период на почивка или време на разположение, как трябва да бъде наименовано този период от време. Опитваме се с колегите да постигнем някакви компромисни изменения, които да бъдат прияти от всички или от по-голямата част. Въвеждането на цифровия тахиограф от ново поколение е изключително важно, за да може да се засили пътната безопасност. Но това усъвременяване не трябва да бъде на всяка цена. Не трябва да води до огромни разходи. Ако ние задължим транспортните предприятия да се обзаведат с тази модерна техника, контролните власти също ще трябва да бъдат обзаведени с тази техника и да разполагат с необходимите адекватни контролни уреди. И преди да приключа, искам да кажа, че има и други изменения, които касаят оборудването на големите камиони, на тировете с новото поколение тахиографии. По-голямата част от измененията от колегите изискват тези големи камиони да бъдат, всичките камиони да бъдат обзведени с тези тахиографии от ново поколение от определен момент, например от 2000-та година нататък. Други колеги предлагат изменения с е, друго виждане, казват, че предприятията, които са нарушили социалното законодателство, ще трябва да бъдат задължени да се озаведат с, с тези цифрови тахиографии в определен период от време. Тук ще говорим с нашите колеги, с другите докладчици в сянка, за да можем да постигнем едно общо становище. Господин председател, ще спра до тук и чакам с огромен интерес е, забележките на моите колеги, като благодаря на докладчите в сянка и секретарията на комисията за оказаната помощ. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин Хигинс от докладчиците в сянка, е НП. Much, благодаря ви, господин председател. Госпожа Тикал направи много задълбочен анализ. Вече имахме две заседания с докладчиците в Сянка. Има още две предвидени такива срещи. Искам да, я благодаря, да и благодаря най-искрено за начина и на работа и за готовност да се постигне максимален брой компромиси по много наброй спорни въпроси. А тя говореше за приложното поле. Това е един от спорните въпроси. Някои колеги искат всички търговски МПС да бъдат обхванати, независимо от теглото и размера. Аз мисля, че не бих подкрепил това, защото според мен трябва да има изключение. Няма смисъл от подобни мерки, защото трябва законодателството да бъде осъществимо на практика, а не да натоварва допълнително административно дружествата. А що се отнася до разстоянието, този фактор отново е много важен. Трябва да мислим за това, че има предложения различни суми да се налагат в зависимост от разстоянието. 50, 100, 150 км. Има хора, които предлагат, че 50 км е разумния показател. Докладчика се стреми да обедини проблемите на разстоянието с приложното поле. И мисля, че това е добре. Това отговаря и на член 13. В крайна сметка, смятам, че компромисът е разумен компромис, който ще бъде свързан с разстояние от 50 км. Що се отнася до обучението, има голяма степен на съгласие между всички групи, че трябва да се осигурява надлежно обучение и в преговорите с съвет и с комисия трябва да настояваме на това. Разбира се, трябва да изискваме от водачите на тежкотоварни и моторно превозни средства да са наясно с изискванията, но за целта трябва да им осигурим обучение. И сега за оборудването. То е скъпо струващо оборудване и не можем да искаме от превозвачите да го закупуват задължително. За това комисията трябва да помисли за един по-диференциран подход. Госпожа Тикал също говореше за тафографите и за разрешителното за дейност. Мисля, че трябва да проведем оценка на въздействието и да видим дали това е осъществимо на практика. Какво трябва да бъде каква трябва да бъде информацията, получена чрез тахиграфа. Аз мисля, че теглото, разстоянието и скоростта трябва да бъдат показатели, които трябва да определим по точно и това ще бъде предмет на преговори, за да се постигне компромис. Искам да кажа, че имаме решение на Съда на Европейските общности от 1994 година, от юни, и мисля, че няма смисъл да предлагаме нова дефиниция, при положение, че съдът вече е предложил една добра дефиниция. И разбира се, ни продължаваме да работим, напредваме бавно, но сигурно. И се надявам, че ще постигнем успех. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Това е съвместна дейност между мен и колегата от нашата политическа група. Бих искал първо да поздравя докладчика. И основният проблем, с който ние се сблъскваме, това е периода за контрол, съчетаването му с периода за почивка. Ние установихме, че е сложно да се установи как да се постигне един разумен компромис по този въпрос – мисля си, че положихме усилия, но в момента текстът е такъв, че ние го тълкуваме, че минималният период за почивка е платен. Моята жена работи в здравеопазване, систем за здравеопазването Обединеното кралство и тя не получава заплащане, когато обядва по време на обедната си почивка. Така че аз не мисля защо трябва период за почивки да бъдат плащани само от един сектор. Смятам, че това създава опасен прецедент. Освен това, смятам, че може да има проблеми с намаляването на часовете за шофиране, защото тук става дума за часовете на работа и очевидно почивката попада в периода на кормуване, а трябва да почивката отиде в периода за контрол и наблюдение. Тук се говореше за сервизите. Госпожа Майснер, моята колега, смята, че от тези държави членки, в които тахографите се калибрират в техните сервизи, трябва да имат право да продължат да извършат тази дейност. Изключенията за които ни говорихме, дали ще бъде изключен 50 км, 100 или 150 км за тези организации, за които превоза не е основна дейност. И говорихме за 150 км. За нас е едно разстояние, което бихме подкрепили за, вклю... за обединяването на картата на водач на моторно превозно средство и шофьорската книжка. Да, ние искаме да има оценка на въздействието и е то пълна оценка на въздействието. Но имаме много сериозни съмнения за това предложение, така или иначе, особено в Обединеното кралство, тъй като ние използваме шофьорската книжка като документ за установяване на самоличността. И за това имаме доста съмнения за използването на шофьорската книжка вместо картата на водача на МПС. И накрая. Време, през което никаква дейност не е регистрирана, ние смятаме, че можем да смятаме това като време за почивка, а не като време в което водач се намира на разположение. И освен това, искаме да бъде ситуацията такава, че всички държави членки да са в равнопоставено положение. Благодаря ви. Благодаря за зелените. Колегата Лихтенбергер. Благодаря ви. Благодаря сърдечно и на докладчика за извършената подготовка. Благодаря и, и за изложението, което направим по евентуални компромиси. За мен възникват няколко въпроса. Първо, контролните уреди и техническите изменения по тях. трябва да се предвиди в каква посока ще се развие техниката в бъдеще. Ще може ли да се възползваме от това развитие или, извинете, дали ще има възможности това да се използва, за да се подрива работата на контролните органи. Трябва да знаем колко типа контролни уреди към момента се използват, какви са по-големите и по-малките разлики между тях – трябва също така да знаем и в каква посока ще се развият тези уреди в техническо отношение. Аз самата, за съжаление, не мога да дам отговор на този въпрос. Получих и много противоречива информация. Що се отнася до обединяването на картата на водача с свидетелството за правоуправление, мисля, че това е едно добро предложение, но поради редица причини е изключително трудно осъществимо. Кои са тези причини? Първата бе спомената и от докладчика. Тя се състои в това, че контролът спада към правомощията на различни министерства. Няма припокриване между правомощията на Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, например. Има и още един проблем, а именно, че много национални законови разпоредби трябва да бъдат изменени. Ако се обединят въпросните два документа, то ще трябва да проверим какви ще са чисто законовите ограничения за една такава мярка, законови ограничения в отделните държави членки. Няколко думи за модернизирането на уредите. Няма за мен вече извинения за неизвършването на такова модернизиране. Най-малкото, откакто започнахме да говорим за цифровите тахографи, ако имаше воля за това, то цифровите тахографи вече щяха да са въведени повсеместно. Не приемам никакви извинения за неизвършването на техническо модернизиране. Мисля, че уредите трябва да бъдат модернизирани, така че вече да не се излиза с неоснователни аргументи. По отношение на разстоянието и радиуса, използвахме определението за радиус. Радиус от 50 км. Това не е много голямо разстояние. В някои държави членки обаче е много голямо. Възлиза малко преувеличено на половината от територията на държавата. Има и случаи, в които не се подхожда толкова сериозно към проверките, колкото ни се иска на нас. Това според мен е много съществен проблем. Дали да се предвидят факторите скорост и товароносимост. Мисля, че това са важни фактори, тъй като различните видове превозни средства имат и различни рискови профили – Различен е спирачният път на различните МПС в зависимост от товароносимостта. Трябва да се вземе предвид и пратката, която превозват. Но не искам да се взема предвид само товароносимостта. Има и други рискови профили, като например случаи, при които не са достатъчно обезопасени товарите. Това оказва въздействие и върху поведението на водача. Така че мисля, че не би трябвало да се намалява броят на типове превозни средства. Не бива да се вземат предвид само тези с най-голяма товароносимост. Трябва да се вземе предвид и скоростта. Това са важни елементи, свързани с безопасността трябва, както казах, да се вземат предвид и други фактори, като например това дали е достатъчно добре обезопасен товарът. Знаем, че в много държави и членки движението по пътищата е много натоварено и ако има по-висок риск, може да се стигне до тежки инциденти. Някои държави членки, в това число и моята, искат да се въведат новите изисквания, тъй като са обект на много голям натиск. Има голяма натовареност на движението, много висок риск от пътно-транспортни происшествия. Госпожа Фостър. Well, thank you, Chairman. Um, obviously, there are that many amendments. Благодаря, господин председател. Много са внесените изменения. Можем да си останем тук цяла нощ. Лично на мен не ми се иска да се стига до това. Ще повторя някои неща, които изтъкнах при първоначалното обсъждане на измененията. Ще говоря и от името на господин Хигинс, защото в Ирландия и, Великобри... и Англия има една и съща система на работа на сервизите. Много разчитаме на това, че сервизите си вършат добре работата, така че смятаме, че държавите членки могат и сами да извършват калибрирането. На едно мнение сме и по редица изменения, свързани с приложното поле на директивите. В някои от измененията се повдигат въпроси, по които сме говорили и преди, като, например, наблюдението от разстояние. То не се допуска от Европейския надзорен орган за защита на данните. Мисля, че държавите членки трябва да подходят по-внимателно тук. Що се отнася до делегираните актове, при първоначалното разискване се обявихме за актове за изпълнение и против делегираните актове. По отношение на периодите на кормуване, мисля, че това е много труден въпрос. Много е трудно разискването за определението на това понятие и мисля, че трябва да подходим внимателно. Ако държавите членки към момента спазваха това, което вече се изисква от тях, може би нямаше да има нужда да се внасят 300 изменения. Би трябвало да следим за това дали държавите членки спазват вече действащите разпоредби по друг сложен въпрос, цифровите тахографи, тази идея звучи чудесно, но като вземем предвид разходите свързани с тях, мисля, че те ще са проблем за по-малките оператори. Още веднъж трябва да обсъдим въпроса за разходите. Безплатното използване на спътниковите системи. Разбира се, то трябва да се гарантира трябва да си припомним и че тахографите имат за цел да регистрират времето, продължителността на кормуване. Това е целта на тези уреди. Що се отнася до обединяването на двата документа, свидетелството за правоуправление и картата на водача, против това сме, тъй като не смятам, че един документ, който се използва от някого за работа, трябва да се обединява с документ, който се използва за установяването на самоличността му. Това би имало ужасни последици, ако този документ, например, му бъде отнет. А що се отнася до километрите или милите, разстоянието, аз се обявявам за максималното разстояние от 150 км. Като цяло смятам, че докладчикът бе изправена пред една много трудна задача като се имат предвид и стотиците внесени изменения, няма да й се улесни работата в бъдеще, трябва да се запитаме какво целим с този процес. Искаме да въведем добри стандарти за безопасност, искаме шофьорите добре да си вършат работата, но и държавите членки да осигуряват спазването на разпоредбите Надявам се, че повечето държави го правят. Има, разбира се, и вратички. Това е въпрос, който трябва да обсъдим, тъй като аз говоря не само от мое име. Трябва да се вземат предвид и държавите членки. В името на държавите членки трябва да подходим единно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 подобрим процеса на сътрудничество между отделните органи. Мисля, че това е и целта, на която заложи докладчикът. В момента не се извършва в достатъчна степен контрол. Държавите членки не изпълняват вменените им задължения. ако се въведе контрол, наблюдение от разстояния, то опасявам се, че вече няма да се извършват проверки в класическия смисъл на думата. Ще има и проблеми във връзка с техническия аспект. Например, има много превозни средства, при които товарът не е добре обезопасен. Смятам, че трябва да се провеждат проверки в класическия смисъл на думата. Това число и технически проверки. Няма да се впускам в подробности за времето за почивка и управление, но трябва най-накрая да приемем и разпоредби, които се отнасят до по-малките търговски превозни средства. За този вид превозни средства няма почти никаква възможност да се упражнява контрол върху периодите на управление и на почивка. Като цяло съм съгласен с казаното до тук и повечето от въпросите ми вече намериха своя отговор в първия кръг от изказвания. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви благодаря и на колегите, които извършиха доста много работа по една сложна тема и много от моите колеги смятат, че това е чудесно и че трябва да, обаче да се извърши в една пълна ревизия на това досие. Да се стигне до съществото и колегите са съгласни, надявам се, че ще трябва да се занимаваме с предложението на комисията и с тези 100 км радиус, като изключение за приложението на измерките, за измерванията на тахиографа. 50-те километра доведоха до нелоялна конкуренция, до злоупотреби. Нещо, което можахме да установим в моята страна, например. Това доведе и до проблеми, свързани с безопасността на пътя, защото имаше това изключение за този радиус от 50 км. Така че сега сме съгласни за това да се увеличи радиуса на 100. Може това да доведе, разбира се, и до допълнително натоварване на водача. Аз разбирам, че за сега не се приема това предложение, но лека по лека нещата ще се изяснат. И що се отнася до контрола на дейността, за да се избегнат злопотребите, Смятам, че с този тахиограф, е, ако това не подобри нещата, просто е, този тахиограф всъщност е, надяваме се, че ще помогне все пак да се избегнат и злополуките. Благодаря. Um, Господин Братбърн, благодаря. Мисля, че има някои неща, които са основа на анализа и на предложението на измененията. И аз смятам, че основното тук е пропорционалността и гъвкавостта. Пропорционалността или е и съразмерността, защото трябва да имаме стандарти за безопасност, без обаче това да води до несъразмерно високи разходи за отрасъла, защото в крайна сметка тези разходи ще бъдат прехвърлени на потребителя. И второ, за гъвкавостта. Тук става дума за това, как ще подходим към използването на тахографите, как ще се следи изпълняването на правилата. За това ще спра върху четири аспекта, които са свързани с предложените от мен изменения. Първо за отдалеченото разпознаване. Съгласен съм с колегите, че трябва да сме срещу това и не само защото това е нещо като големият брат и нещо срещу което аз съм твърдо против. И също така, що се отнася до техническите стандарти, не е много ясно как ще се реализира тази идея, какви ще са разходите за въвеждането на подобна система и разбира се всички допълнителни разходи, които се очаква да бъдат високи, ще бъдат прехвърлени от отрасъла към потребителя. Второ, шофьорската книжка и обединяването и с измервателните компоненти на тахограф. Аз съм против това и отново възоснова на неприкосновеност на личния живот, както е и основното ми възражение по първия аспект. Край на краищата всички данни ще съдържат само в един документ, и не е честно и не е справедливо да искаме от хората да имат един обединен документ, но отново това накърнява неприкосновеността на личния живот. И отново аз съм категорично против. И трето, за изпълнението. Мисля си, че държавите членки са онези, които трябва да взимат решения по този въпрос. Държавите членки знаят много добре за това, как се нарушават тези разпоредби в законодателството. Не става дума за, за това да вземем някакво универсално решение, което да въжи за всички. Например, в Обединеното кралство много стрихно се прилагат правилата и се следи спазват на правилата на безопасното движение по пътищата. Затова съм против общоевропейска система за проверка на спазването на правилата. Аз си спомням какво случваше, когато решавахме да вземем общоевропейски решения по много елементарни въпроси, като паркиране или по-скоро неправомерно паркиране, превишаване на скоростта. И ни установихме, че трансграничните проверки на спазването показаха, че хората страдат, когато Например, става пътно-транспортно происшествие с участие на кола, която не е регистрирана в съответната държава членка. Е много трудно да се започне наказателно преследване срещу водача на МПС, което е участвало в пътно-транспортно происшествие и е било регистрирано в друга държава членка, различна от мястото на катастрофата. Затова не не смятам, че трябва просто да обявим, че ще има драконови мерки, които трябва да се налагат отгоре, да се налагат от държавите членки, понякога да в противоречие с конституциите на тези държави членки. И смятам, че трябва да възприемем един по-широк подход. Например, когато става дума за селските райони, тогава въпросът за разстоянието става особено важен. Когато говорим за камион или автобус, който има това ограничение за разстоянието, далеч не е сигурно, че това ограничение ще направи транспорт по-безопасен, а просто ще увеличи бюрокрацията, нещо срещу което се борим. Така че това бяха моите възражения и това бяха моите мнения по измененията и разбира се, ще застъпвам тази позиция, когато ще се гласува господин Гролч. Благодаря, господин председател. Много проверките, най-вече в международния транспорт, показват, че 90% от операторите спазват разпоредбите, а 10% не. Затова смятам, че най-добрият подход би се състоял в опит да решим проблема с 10%, а не да вменяваме допълнителна тежест и то не съразмерна на останалите 90%. За да намалим процента на грешки, мисля, че в много области трябва да въведем единно европейско транспортно пространство – Не трябва да обръщаме внимание само на националния транспорт, тъй като се извършват и много международни превози. И първият ни важен партньор при установяването на такова пространство или по-скоро противник е съветът, тъй като на ниво съвет всяка държава членка защитава своите интереси. Ако към момента определени държави все още не са в състояние да извършват надлежно проверки с първото поколение цифрови тахографи, то не знам как можем да говорим за следващо поколение. Трябва да се въведат задължителни общоевропейски изисквания за извършването на надлежни проверки въпросните 10% може да се проследят нарушения, ако е на лице съответното техническо оборудване. Може да се установи също дали са били манипулирани устройствата или не. Мисля, че трябва да се получим от грешките си. Затова нека не се стига до положение, в което успоредно на пазара се пускат аналогови тахографии, както и тахографии цифрови, извинете, тахографи от първо и второ поколение. Това не е добре нито за пазара на такива устройства, нито за транспортния отрасъл. Затова нека въведем разпоредби, според които в момента, в който някой оператор извършва международни превози, той трябва да разполага и с определено оборудване. Нека тези разпоредби да трябва да бъдат въведени до 2020 година. От 2020 година минималното изискване за оборудване на борда на автомобила би трябвало да бъде поне наличието на цифров тахограф. До момента, според законодателството, се изискваше инсталирането на тахографи, но имаше случаи, при които това не се правеше. Много добре осъзнавам, че трябва да упражняваме натиск, тъй като технологията, развитието на технологиите е плюс и за Европа но нека намерим баланс между гъвкавостта и оказването на натиск. Операторите също могат да вземат решение, например, за използването на тахографите за други цели. Днес в логистиката, например, има възможност да се проследи пътят на товарите, това дава възможност за много по-добро планиране. Нека не изключваме и възможността за използването на уредите и за такива цели. Аз съм от страна, която граничи с доста други държави. Много ме ядосва факта, че трябва да спазвам три различни законодателства, когато минавам през три различни държави, например. Мисля, че онези, които професионално се занимават с управление на превозни средства, трябва да подлежат на тези разпоредби. Нека не се предвиждат прекалено много изключения – за разстоянието 150 км. Как ще се прилага тази разпоредба на границата, когато разстоянията са много малки? когато са необходими само 10 км, за да се навлезе на територията на друга държава. Ако искаме да създадем единно европейско транспортно пространство, трябва да намалим до минимум броя на изключенията. Трябва също така приложното поле на разпоредбите да обхваща единствено професионалните водачи. както и превозни средства с по-голяма товароносимост. Моят приятел Били Пичек и аз преди време се опитахме да включим в приложното поле и превозни средства с тегло под 3 тона и половина, но това никак не беше трудно. Най-строгите правила се въвеждат за автомобили с тегло над 3 тона и половина, но най-тежките инциденти се причиняват от по-малките превозни средства, под 3 тона и половина. И преди да се опитваме да въведем разпоредби и за по-малките превозни средства под 3 тона и половина, нека първо обърнем внимание на социалния аспект. Нека вземем предвид и трансграничния аспект. Това ще допринесе за сигурността. С удоволствие ще се включа в работата. Сега искам предварително да благодаря на докладчика за много добрата й работа. Надявам се, че ще стигнем до много добри компромиси. Eh, благодаря. Аз искам да благодаря най-напред на докладчикът. Колежката работи много и съм убеден, че ще постигнем един задоволителен резултат и това е едно много важно досие и по-специално за нашата група. Нещо е ясно. Отварянето, постепенното отваряне на пазар за пътния транспорт трябва да върви успоредно с хармонизирането на социалните условия и хармонизиран контрол на споразуменията, които сключваме. Първото нещо, което е много важно, да използваме е, наличната технология, т.е тахиографа, цифровия тахиограф в най-съвременната му форма, който може да върши много работи и защо да се лишаваме от лукс и удоволствието да го използваме. След това комуникацията на разстояние, факта, че след време контролерите няма да им се налага да спират камиона край пътя, ще могат да контролират докато камионът се движи. Това ще позволи много повече проверки, разбира се. Това ще бъде в полза и на контролерите, но също и в полза на транспортното предприятие, т.е. камиона няма да спира. Тъй, този тахиограф дали се използва правилно или не, не зная, но зная, че дейностите на някои шофьори могат да бъдат контролирани по-лесно, времето за шофиране, времето за почивка и така нататък. И не вярвам някой да е против този принцип. Друга забележка. Геолокализацията трябва да бъде свързана с цифровия тахиограф това ще позволи не само да се контролира времето на шофиране и а, почивка, но и дали се спазват правилата на самия транспорт. Защото ако се определя началната точка и крайната точка и, и се отбелязват също и междинните етапи, може да се види дали правилата на... дали всъщност маршрут е спазван нещо, което в момента не е, не, не е случая <laughs> често. И друго, което искам да кажа, това е отговорността на предприятието в случай на нарушаване на правилата, на злоупотреба. В приложението на комисията има една много важна точка, се, че предприятието отговаря за злоупотребите, а не водача, както е в момента. Съжалявам, че известен брой либерал, либерали, колеги и от други партии искат да смекчат малко от това нещо, но аз мисля, че трябва да се запази идеята. И последна забележка, това е дебата за приложното поле. Мисля, че трябва да има колкото може по-малко дерогации. Някои колеги вече говориха по този въпрос. 50 км не са малко в някои страни, например, да се увеличат тези 100 тези 50 км на 100 или на 150 ми се струва прекомерно. И последното, за което говори Матю Грош, какво да направим с а, а, МПС-тата 3 тона и половина, аз е, предложих да се открехне вратата, за да може всички е, търговски и транспортни превозни средства да бъдат е, обхванати. Зная, че няма да се реши въпроса само с този регламент, но рано или късно ще трябва да се проведе дебата и защо пък и този регламент да не бъде един увод. И това е просто един въпрос, който отправям към изпълнителната комисия, да се реши, може би, малко приложното положение на тази директива. Благодаря. Господин Каламицус. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Тикаемо и на десете други оратори. Беше много интересна тази дискусия и разбира се, тя ще ни помогне да доведем до край добрата работа, която заедно с вас извършваме в момента. Да, и измененията са впечатляващи. Впечатляваща е и техния брой 342, ако не се лъжа. За мен това е ясен знак, че комисията е наясно какво е тахографът и каква е важната роля му в много сфери, включително и в сферата на лоялната конкуренция. Има някои аспекти, които изглеждат като административна тежест, и ние трябва да помислим също така дали тези аспекти не означават също и неция. И тъй като ние искаме да гарантираме социални условия или по-точно условия на работа, трябва да гарантираме спазването на правата на работещите. Освен това има нещо допълнително, има нови елементи, които са свързани и с съобщението на комисията и с системата ГМОС. И става дума за горната граница, която ще позволи в крайна сметка логистичната дейност да бъде оптимална за превозвачите, за операторите защото тук говорим не само за социалните аспекти, но също така и за това, че използването на тахографа може да помогне и за по-добра логистична дейност. Ние смятаме, че има някои изменения, които надхвърлят приложното поле. И има изменения, които трябва да преосмислени. Има някои въпроси, които изискват допълнителен размисъл. Първо, има пет важни сфери, обхванати от измененията. Първо, това е всичко свързано с ускоряването на въвеждането на използването на новия тахограф и мисля, че 24 месеца като период нещо, което е предложено от, вместо предложено от съвет период е добро предложение. Второто предложение е обучение на хората, които проверяват спазването и европейската процедура за сертифициране е добра идея. Но мисля, че не трябва да прекаляваме, защото хармонизиране на изпитите за водачи е нещо прекалено. Все пак трябва да оставим нещо националните компетентни органи да правят. Мисля, че има и други начини да се водят проверки и да се потвърждава спазването. Следващата група изменения се отнасят до сериозните нарушения – мисля, че това трябва да води до сериозни санкции. Освен това, в съобщението на комисията се казва, че е много важно да се изпращат данни не само до органите за контрол и проверка, но мисля, че няма да използваме този елемент, за да глобяваме хората. Например, днес в Германия се и замерва взаимодействието с оборудването и ако се ви, че нещо не е както трябва, на следващия паркинг ви спирате само тези МПС, които имат проблем. Тоест, не става дума за някакви разпити, става дума само за това, че по-рационално ще се извършат проверките. За делегираните актове ние сме за предложението на докладчика, но до някъде сме крижане че може би прекалено много текстове от приложенията ще влязат в основния текст и това може да наруши баланса. Защото това, което е в приложенията, може по-късно да бъде променено в зависимост от чисто техническите аспекти промени. Има някои въпроси, които са важни, но ние смятаме, че те могат да бъдат отложени за по-далечено бъдеще. Например, датчиците, свързани с тахографа. Наистина разумно е да бъдат използвани норми, свързани с габаритите и теглото, но ние смятаме, че няма нужда да включваме в тахографа също и отразяване на данните, свързани с теглото. И ние планираме по-късно тази година или в началото на годината да внесем предложение, свързано с габаритите и теглото. И аз мисля, че заместник председателя на комисията също така спомена за аеродинамиката. След това ще обмислим дали в резултат от публичната консултация, която проведохме, дали можем да включим някои нови разпоредби, отнасящи се до правилата за проверка на изпълнение. Също така за изпълнението на правилата за каботаж, мисля си, че това по-скоро се отнася до законодателството за достъп до пазара, а не до този конкретен текст. Може би прекалено да включваме и правилата за каботажа. Uh, има също така някои моменти, които могат да доведат, да доведат до свръхрегулиране, например, да има одобрение на типа на програмното осигуряване, софтуера. Да си, че ако хармонизираме това и проверяваме това, ще стане прекалено много. Отново смятам, че трябва да оставим на националните органи малко работа. Има някои изменения, които може би не разбираме. Например, 136, 137 и 300 са измененията които като че ли искат през задната врата да се а, вкара използването на тахографа като нещо, което трябва да гарантира социалните права. А, освен това, видяхме, че сериозно притеснение предизвика предложението за сливането на двата документа, шофьорската книжка и карта на шофьор а също така е необходимо да се анализира какви са предпазните марки, така че да се гарантира неприкосновеността на данните, неприкосновеността на лични живот. Мисля си, че тук има какво да се обмисли. Мисля си, че обхванах основните моменти. Опасявам се, че не съм обхванал всичко, защото с над 300 изменения, може би нещо съм пропуснал. Но искам да благодаря на докладчика и докладчиците в защото наистина работи много, заед... много добре заедно и мисля си, че в крайна сметка ще постигнем един добър текст. И искам да кажа, че и съветът напредва добре по това досие, защото ако се вземем с прочутия въпрос за и за изключенията, извинете, имаше много сериозни обсъждания между нас и съвета и мисля си, че окончателният компромис, който се очертава като 100 км е доста разумен, защото иначе преминаваме към неща, които не са чак толкова необходими. Анализът, който извършихме, показва, че ако а, имаме над а, или под 100 км, тогава тахографът не е толкова важен. Така че виждаме, че имаме сближаване на позициите с съвета и има определени подобрения, които се внасят чрез тези изменения. Ще помислим как да съчетаем всички тези 342 изменения така че да ги включим в един текст, който да бъде разумен и който да бъде предмет на всеобщо съгласие. Председателята, благодаря ви. Госпожо Тикал, искате ли нещо да кажете? Да, благодаря, господин председател. Лично за мен бих желала да подчертая това, че искаме да постигнем едно бързо споразумение с съвета, но не на всяка цена – Съветът също трябва да направи все пак е, и едно усилие, е, малко да направи някои отстъпки. Всичко, което касае е, обучението, подготовката на контролните служители, служители, които ще извършат проверките, е много важно. И всички тези служители трябва да бъдат оборудвани с адекватното, адекватната техника, която да им позволи да си вършат работата. Що се отнася до делегираните актове, знае, че обичайно съветът предпочита а, изпълнителните актове и парламентът няма какво да каже по този въпрос. Що се отнася до делегираните актове, парламентът може да анализира текстовете, предложени от комисията и да даде становище. Що се отнася до приложенията? Е, действително, много елементи бяха взети е, от приложенията и включени в текста на регламента. Какви са причините? Най-напред това стана, защото съветът реши да се откаже изцяло от приложенията и ако трябва да се минава през делегирани актове, бихме желали мандатът на комисията да бъде ограничен колкото може повече, защото знаем, че тези делегирани актове ще имат въздействие и резултат както върху водачите на МПС, така и служителите по контрол. Значи предлагаме да запазим елементите от приложенията, които ни изглеждат важни и да ги включим в текста на регламента. Що се отнася до записа на скоростта, теглото и извършения пробег, мисля, че злопотребата, както и с скоростта, така и с претоварването на камионите, са причината за увеличаването на броя на злополуки и степента на тежест на тези злополуки. Аз не съм против да се регистрират тези данни, но независимо от това ще поискам от комисията да представи повече данни, що се отнася до техническата изпълнимост на въвеждането на такива датчици, които да измерват теглото на товара. Що се отнася до изключенията, разбира се, има много изменения по тези въпроси и ми се иска да има колкото може по-малко изключения. Изключения от правилото. Много колеги казаха, че областта на приложение на този регламент трябва да бъде изключително професионалните е, водачи. Но защо пък да забравяме и другите е, водачи, други, дори и да не са професионалисти, те също могат да бъдат е, потенциална причина за злополуки. А ако ми разрешите, ще направя една друга забележка относно това да се слее картата на водача с а, е, разрешителното за правоуправление, шверската книжка. Ще ми се да постигнем компромис, да се изготви един текст, който да изпратим до всички колеги. И аз съм оптимистично настроена. Ние сме в състояние да направим един текст, който да е по-прост, по лесен за разбиране и за приложение. Въведохме няколко разпоредби относно санкциите, защото по-настоящем съществуват разпоредби, пръснати малко навсякъде в европейското законодателство и е много трудно както за предприятията, така и за водачите на МПС да ги познават всичките и да ги прилагат. Тъй, че когато става дума за цифровия тахиограф, ми се струва, че най-простото би било да се включи само в един текст и ще бъде много по-ясно и по-лесно за приложение. Така че аз благодаря на всички колеги, които внесоха предложения за изменения и приканвам всички да е, дойдат да разговаряме заедно, за да може да постигнем оптимален резултат. Не искаме да осложняваме настоящата ситуация, напротив, искаме да опростим. Благодаря ви. Председателя, благодаря на госпожа Тикао. Гласуването ще се състои на заседанието ни на 30 и 31 май. Това ни дава възможност още веднъж да си сътрудничим с докладчика и докладчиците в сянка, за да постигнем компромиси. Господин Грош, техническа бележка, господин председател. Би ми се искало вие или службите ни да ни съобщят кои изменения евентуално не биха били допустими това ще е важно по време на преговорите за очертаване на компромиси. Председателят има списък, с който се занимавам в момента, списък с изменения, по които трябва да се провери допустимостта. Две от госпожа Майснер, четири от господин Фербер, 313, 315, 316 и 317, 307 на господин Кох, 269, 268, 270 и 200 от господин Кулман, както и две изменения от господин Зилер. Много правилно Казахте, че е вероятно тези изменения да надхвърлят приложното поле на регламента за тахографите. Има такава вероятност, тъй като този регламент урежда единствено тахографите. Затова ще разгледам тези изменения, ще помисля дали бих могъл да ги квалифицирам като допустими или не. Ще се опитам да взема това решение колкото се може по-бързо и разбира се, ще ви уведомя. Можем ли сега да преминем към заседанието на координаторите? Моля всички, които не са оправомощени да участват, да напуснат залата. Благодаря.